Добро утро на всички. Искам да ви помоля да седнете, за да можем да започнем своето заседание. Започваме по дневния ред. Господин Ромева, заповядайте. How are you? Did you have a good time? Good? Everything is okay?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 Къде ми е чукчето? Les pido que vayan tomando asiento. Много ви моля, заемете местата си. И нека да запазим тишина. И така. Отново добро утро на всички. Надявам се, че всички вие сте прекарали добре почивката си през лятото и сега сте отпочинали и готови да се хвърлите в нашата работа. Първо за дневния ред. Първа точка приемане на дневния ред, както винаги. А осма точка от дневния ред, доклада на госпожа Йотова, във връзка с, посещението на делегацията на нашата комисия в България ще отпадне, защото госпожа Йотова не може да присъства днес. Отлагаме обсъждането, но все пак секретариатът е подготвил за вас отчет за престоя на делегацията. Той ви е раздаден. Да, госпожо председател, искам да предложа точка 10 от дневния ред да се обсъди веднага след гласуването. Точка 10 да се обсъди непосредствено след гласуването. Е, Ако никой не възразява, можем да приемем това. Господин Ферейра. Госпожо председател, Що се отнася до дневния ред, който ни беше изпратен, смятам, че има проблем. Предложението на госпожа Петроневич не решава този проблем. Дори ако изтеглим напред точка 10, в която става дума за одобрение на протокола, т.е. трябва да се обсъжда след точка 2, която е одобрението на протокола от 12 и 13 юли, където са заключенията на координаторите. А когато приемаме тези точка, трябва да имаме предвид и точка 8. Така че няма смисъл да одобряваме протокола преди да знаем дали сме одобрили предложението по точка 10. Така че този протокол от 12 и 13 юли може да се приеме само след като сме обсъдили точка 10. Няма друг начин, защото двете точки са пряко свързани. А ако обсъдим точка 10, след обсъждането на точка 2, обесмисляме нещата. Повтарям, първо трябва да се обсъди точка 10, а след това точка 2, защото в нея се съдържат заключенията на координаторите. Председателката, имате право, но на нашите заседания протоколите се приемат едва в края. Така че в този смисъл имате право. В комисията по рибарство протокола се приема едва в края на заседанието, ако по време на заседанието не е поступило възражение. Ето защо няма да е никак лошо да обсъдим в... да изтеглим по-напред точка 10, след като така или иначе окончателното одобрение на протокола ще е в края на заседанието. Това, което вие казвате е правилно, но само ако няма възражения. Затова аз също предлагам да приемем а, протокола, одобрението на протокола едва след като сме взели решение по точка 10, тъй като трудно се променят неща, които са вече а, одобрени. Затова наистина има малка грешка в дневния ред. Просто исках да ви обърна внимание на това, защото точка 1.1 от препоръките на координаторите би могла да се различава от това, което сме приели по протокола. А ако не обсъдим тази точка, едва ли можем да приемем протокола. Лично аз няма да приема протокола преди да сме обсъдили точка 10. Благодаря, госпожо председател. Не искам да а, подхващам дебат по последователността на точките от дневния ред. За мен тя не е проблем. Освен това, протоколите са това, което са станалото станало и те го отразяват. Няма да пишем историята на ново. Да, можем да си вземаме решения, но не можем да пишем историята, да пренаписваме историята. За това не виждам какво общо има приемането на протокола с решението, което трябва да вземем днес. Повтарям, не ми се ще да започваме дебат по незначителен въпрос, като последователността на точките в дневния ред. Протокола отразява нещо, което се е случило. Ние не можем да твърдим, че то не се е случило. Можем просто да променяме вече взети решения. Председателката. Смятам, че протоколът може да се приеме и на следващото заседание, с което проблемът ни ще отпадне. И така, точка първа, точка втора, след казаното от госпожа Патроневич и моето предложение е да приемем точката на следващото заседание, можем да одобрим така изменения дневен ред. Не виждам възражения, т.е. можем да преминем веднага към точка трета. Това са съобщенията на председателя. Искам да ви съобщя, че а, политическата група ми а, политическата група Алде ми съобщи писмено, че госпожа Раймерс бива заместена от господин Чаци Макакис. Това е решение, което ще влезе в сила на следващото пленарно заседание. Както и да е, искаме да пожелаем на госпожа Раймер всичко най-добро и много успех в новото и подприще. Тя ще бъде... Тя е, тя е докладчик по бюджета и искаме да й благодарим от все сърце за всичко, което свърши през първата част от майдата си. И така, точка четвърта от дневния ред. Това е гласуването за е, гласуването за споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Капо Верде. Обсъждали сме достатъчно този въпрос. Съответните комисии са си е, изработили становищата, до крайния срок не поступиха предложения за изменения. Моля ви, изчакайте да, ме, да приключа и ще ви дам име, е, думата. Процедурата е по член 118 от правилника. Сега искам да дам думата на господин Ферера. Заповядайте. Ainda antes de entrarmos neste ponto, mas como não me viu... Съжалявам, госпожо председател, не ме забелязахте, аз исках по-рано да взема думата. Не искам да всявам хаос, но искам само да ви припомня, че имаше възможност, заедно с други колеги, а именно координаторите на зелените и социалистите, да напишем писмо до секретарията и членовете на тази комисия и аз бях предложил в днешния дневен ред да влезе специална точка относно разпределението на докладите. Сега констатирам, че точката не фигурира в дневния ред. Просто исках да ви припомня, че трябва да я обсъдим, защото не всички колеги са прочели нашето писмо. Припомням, че след дискусията по този въпрос Координаторите стигнаха до заключението, че е по-добре за всички, както и за работата на нашата комисия, да обсъждаме този въпрос по време на заседание на комисията. Мислех си, че това ще стане днес и съжалявам, че нашето писмо не е взето предвид и точката не е влязла в дневния ред, но предлагам поне да я обсъдим на някои от следващите заседания на нашата комисия. Bueno, eh, trataremos ese punto al final. En cualquier caso, yo creo que personalmente, eh, ustedes son muy libres de, de que ese es un tema para tratar primero en reunión. Мисля, че трябва да решим този въпрос в заседанието на координаторите преди пъл, заседание в пълен състав на комисията. Ние може да го направим по време на заседанието на следващото заседание на Комисията по риболов. Аз мисля, че това трябва да бъде направено от координаторите, но ако искате, можем да вземем решение. Сега да дадем думата на господин Галакър, за да може да взема отношение по точка четвърта. Имате думата. Да, благодаря, госпожо председател. Както вие казахте, проведоха се обмяна на мнения, доклад не е спорен и ние може да разгледаме а, историята, а, която доведе до този документ. А, протокол изтича днес. И след 4 години и половина комисията започна преговори по един нов протокол през декември 2010 година. И това, разбира се, от 4 септември 2011 година започва следващия протокол. Е, необходимо е съгласието на парламента, за да може инвеститорите да продължат е, да ловят риба. Необходимо е да се одобри провизорно а, протокола. Това е по член 15. Според мен смятаме, че Кабо Верде се справя най-добре от държавите в, Евро... в Африка а, ридните им ресурси не са о, значими, но имат а, рибни видове от а, значително, от голямо значение. Някои от тях са мигриращи риби, има риба тон. За И Кабо Верде е член на ИКАТ. Те си сътрудничат с, с, Япония, с Китай и с Европейски съюз. Според оценката в доклада, никой от риболовните, от уловите на европейски коров, кораби, особено улов на тон не надвишават 0,2% и съществуват възможности за устойчиво устойчив риболов. Няма индикация, че риболова е довел до изчерпване на а, рибни видове. Е, колегите, които участваха в работата по доклада, казват, че е много важно да се проследи работата на ICAT, за, особено за дребни предприятия, за малки предприятия е, също така е важно да се разглеждат оплаквания, свързани с търговия с риба и рибни продукти, да се отчете също така създаването на работни места. Така че оценката отчита незначим напредък. Необходимо е да се подобри надзора върху риболовната дейност. Това беше посочено и от редица колеги на миналото заседание. Следователно, член 10 в член 10 се настоява да се възстанови отново спътниковата система на мониторинг – Комисията на последното си заседание подчерта ангажимента си да продължи да работи по по-добрия мониторинг, по по-доброто проследяване. И аз предполагам, че говоря от името на колегите. Новия протокол да включи и една правозащитна клауза, тъй като никой друг не може да уреди тези въпроси, освен риболовните предприятия. И а, това да бъде свързано с прекратяване на финансова помощ, ако има а, нарушаване на правата на човека и на демократичните принципи. Това е по член 9 от споразумението от Котоно. Има а, един, пр, един празен период от около две години в преговорите и разговорите между Европейския съюз и Кабо Верде. А, по новия протокол има 135 000 евро, които се предвиждат за подкрепа на развитието на риболовния сектор. Това може би не е много за нашия бюджет, но това е една значителна сума за Кабо Верде. Това дава възможност на редица риболовни кораби да направят известни промени. Не искам да се впускам в повече подробности. Всеки, който се интересува, може да намери подробности в доклада и искам вашето, да помоля за вашето съгласие за заключенията в доклада. Много е важно споразуменията. Е, е, и решенията на смесения комитет да бъдат отчетени. Така че участието на европейски наблюдатели на за смесените заседания на комисията са много важни. Необходимо е да се направи пълна оценка за прилагането преди да се започнат нови преговори по следващия протокол. Искам да напомня на комисията да информира незабавно и пълно парламента. Комисията по развитието подкрепя нашите заключения и подчертава също така значението на прозрачната процедура за да може да се спасят изискванията за отчитането на резултатите от работата. Аз съм напълно съгласен с тази оценка. Искам да отбележа, че няма изменения към доклада и препоръчвам доклада да бъде при... Eh, Благодаря ви, казва председателката. Нека да преминем към гласуване. Случайно някой да не си е взел картата за електронно гласуване. А, режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Нещо не работи или системата? Да не би да сте сложили картата обратно. И така, Докладът е одобрен с 17 гласа за, един против, няма въздържали се. Поздравление, господин Галахър. Вашето предложение е прието и ще бъде разгледано на пленарното заседание през октомври. Сега да преминем към следващата точка за проекто бюджета. Госпожа Раймерс за измененията. Имаме е, изменения. Сега давам думата на госпожа Раймерс. Ако тя иска, ако не, е, е, направо ще преминем. Благодаря само. Искам да благодаря на колегите за сътрудничеството. Много, ми, много беше важно за нас да подкрепим устойчивото развитие на рибарския сектор, да а, предотвратим съкрещенията предприяти от съвета. Разбира се, трябва да сме реалисти, не можем да получим всичко, което сме искали. Бяха а, бяха подадени 6 пилотни проекта за подкрепа на рибарския сектор в връзка с проблемите вследствие на увеличаването на цените на горивата. Сега в списъка ни останаха два пилотни проекта, които ние подкрепяме, защото и комисията ги определи като положителни. Моля за вашето разбиране, моля да подкрепите предложенията и още веднъж благодаря за помощта на всички. Gracias a usted, señora Y empezamos con las enmiendas presupuestarias. Благодаря. Да започнем с бюджетните изменения, каза госпожа Раймер. Да гласуваме изменение 6908 и изменение 6924 заедно. По бюджетна линия 110101 вършат се разходите на предишното ниво. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се единодушно. 6909 6925 по бюджетно перо 11.01.02.01 пак се предлага възстановяване на разходите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се единодушно. Да гласувам изменение 6910, перо 11010211, с което също се предлага да се мине на предишното ниво на разходи. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се единодушно. Изменение 6911, бюджет на перо 110103. И тук се предлага да се мине към предишното ниво на разходите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 20 за, 2 против. Изменение 6900 по перо 11010403 и тук се предлага да се приеме първоначалния вариант на бюджета. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се единодушно. Измене 6922 по перо 11020101 господин Ферейра предлага увеличение с 7,5 милиона евро. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 против, 1 за. Да гласуваме 6-9-2-3. по бюджет на перо 11.02.03.01. Зелените предлагат увеличение с 2 милиона евро на бюджетните кредити. Моля, гласувайте. Значи става въпрос за 11020301. По това бюджетно перо на отдалечените райони господин Ферейра предлага увеличение с 2 милиона евро. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 19 против 2 за. Изменение 6929 по перо 110303. Международни споразумения за рибарство. Подготовителната работа свързана с тях. Продължението на зелените. Иска се увеличение на бюджетните кредити и поетите ангажименти в размер на 2 милиона евро. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 19 е, за, 3 против. Изменение 6901 по перо 110611 Европейския фонд за рибарство. Предлага се да се мине на първоначалния вариант на предвидените разходи. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 21 за 1 против. Изменение 6902 по бюджет на първо 110612. Пък става въпрос за фонда за рибарство. Цел сближаване. И тук се предлага да се възстановят първоначално предвидените нива на разходите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 21 за, 1 против. Изменение 6921 по перо 110701 за събирането на основни данни. Господин Ферейра е вносител. Предлага увеличение с 500 000 евро на бюджетните кредити и с 2 милиона на кредити за поети ангажименти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 9 за 12 против. Изменение на докладчика по същото пара. 6903 предлага се да се приеме първоначалния вариант на предвидени разходи. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 21 за един против. Изменение 6920 по перо 110702. Изменение на господин Ферейра предлага се да се увеличат с 500 000 евро кредитите за поети ангажименти и с милион и половина бюджетните кредити. Моля гласувайте край на гласуването. Отхвърля се 12 против 10 за. Изменение на докладчика по същото перо. Предлага се да се приеме първоначално предвиденият бюджет. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 21 за. Изменение 6905 по перо 110801. Става въпрос за финансовата вноска от държавите членки, за поемате на разходи в сферата на контрола. Предлага се да се приеме първоначалния вариант на бюджета. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се единодушно. Изменение 6907 по перо 11080501 Общностната агенция за контрол на рибарството. Предлага се да се приеме първоначалния бюджет. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се единодушно. 6928. То също касае тази агенция. Първо имаме изменение от зелените. Предлага се увеличение с 4,2 милиона евро на кредитите за поети и ангажименти и с 3,2 кредитите за плащания. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 8 за 13 против. Изменение 6906 от докладчика по същото бюджетно перо. Предлага се да се приеме първоначално предвидения бюджет. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се единодушно. 6912 Нов раздел Перо 110703 предложението е на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 за, 5 против. Приема се. Изменение 6917. Друг пилотен проект на господин Милане. по Изменението. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърли се. 7 за, 15 против. Друг пилотен проект. Изменение 6915 на господин Ферейра. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 против, 5 за. Отхвърля се. Друг пилотен проект 6916. Отново изменение предложено от господин Ферейра. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 20 против, 2 за. Друг пилотен проект. Изменение от господин Фереда 6917. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 19 против 3 за. Последно изменение нов пилотен проект, предложен от докладчика, изменение 6930. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 12 за 9 против. Да гласуваме проекто становището на госпожа Раймер сега. Както казахме, имаме 19 изменения. Започваме с изменение номер 1 на, на госпожа Родес. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Bueno, está aprobada, no se preocupe, está aprobada. Eh, enmienda número 2 eh, del señor Paxas. Eh, se abre la votación. Второ изменение на господин Паксас. Се cierra? Край на гласуването. Приема се. Трето е същото като второ, така че няма да гласуваме. Изменение пето е от докладчика. Моля, гласувайте. Четирна. Край на гласуването. Приема се 14 за 8 против, което означава, че отпада четвърто изменение. Да гласуваме шесто изменение на госпожа Родост. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Десет за 11 против. Отхвърля се. Седмо изменение на господин Ферейра. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 за. Приема се. Изменение 10. Докладчика, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение на господин Ферера. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11 то на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13 то на госпожа Грелие. Начало на гласуването. Моля, преустановете гласуването. Отхвърля се. 13 против 9 за. 12 изменение на господин Кадек. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 12 против 10 за. 14 на господин Кадек. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15 на господин Ферейра. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 15 против 7 за. 16 на господин Ферейра. Моля гласувайте. Спрете да гласувате, ако обичате. Приема се. 17. Господин пак с начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 18 е същото като предходното, така че минаваме на 19 на госпожа Родост. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега гласуваме цялото проекто становище. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 20 за, 1 против. Няма въздържали се. Поздравления, госпожа Реймерс. Хубаво, с това изчерпахме пета точка от дневния ред, свързан с гласуване. Минаваме на десета точка. Госпожа Патрон, не си има думата. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до точка 10 от дневния ред, искам да предложа, как да кажа, да е, вземаме решенията за разпределение между политическите групи на докладите, свързани с реформата на общата политика, малко по-нататък. Е, трябва ни по-справедливо разпределение. Освен това, искам да предложа до следващото заседание на координаторите през септември да им дадем възможност още веднъж да се срещнат в неформален порядък е, просто да седнат още веднъж и да се опитят да намерят е, по-добро решение. За нас това е важно, защото ще ни осигури по-добър начин на работа през следващите месеци. Това е важно, защото все пак е, реформата на опор е нещо много важно. Благодаря, госпожо председател. Благодарна съм, че госпожа Патронидес направи това предложение, защото общата политика в областта на рибарството в крайна сметка трябва да бъде приета с голямо мнозинство, защото само по този начин а, ще звучим сериозно. Затова много благодаря за предложението. Благодаря и за това, че намеквате, че трябва да се намери общ съвместен път, за да можем и в бъдеще да работим добре заедно. Решението от 13 юли за нас не е приемливо. Ето защо подкрепям вашето предложение, решението за разпределението на докладите да се отложи така че всички да имаме възможно трезво и сериозно да поговорим помежду си, защото на никого няма да помогнем, ако се изпокараме. Нито зелените, нито левите, нито а, други политически групи приемат за сега това решение. Затова нека да си оставим още време за търсене на решение. Настоявам да се върнем към собствените си правила, защото правилата са за това, за да се избягват спорове За това се и създават правила. В момента, в който те се нарушават или не се приемат, веднага се рискува да се застраши сътрудничеството. Ако това се превърне в система, ще премине и в другите комисии. В крайна сметка ще се получи хаос. Затова апелирам към всички да предотвратим тази възможност. За сега нашият парламент се отличава от много национални парламенти по това, че е способен да намира компромиси и да създава големи мнозинства. В този смисъл ви подкрепям, госпожо Патронис, и ви благодаря. Uh, благодаря, господин председ... госпожо председател. Аз напълно подкрепям препоръката направена за отлагане на тази точка, за да можем да вземем решение на 19 септември ние нямахме дебат по този въпрос и не можем да направим това на второ място. С цялото ми уважение препоръчвам да се проведе неформална среща на координаторите на 13 или на 14 на, е, в Страсбург, тогава, когато може да се намери зала, за да може да се постигне решение, основаващо се на политически консенсус. Е, Благодаря. Според мен предложението е много разумно а и в момента като че ли се радва на консенсус. Наистина е необходимо да потърсим нов компромис или поне компромисна формула. Имате думата. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Забравих да кажа нещо. Споменах, че е необходимо да има заседание на координаторите, за да се намери решение, което да се радва на по-широка подкрепа. Не споменах, че доклада на колегата Ферейра също трябва да бъде отложен за след това заседание на координаторите. Така че това, което се предложи в началото на заседанието, а именно да се обсъди метода за разпределение на докладите, не е лошо да се приеме, защото, както каза и господин Калагър, работата ни не е сега да водим дебат, а да намерим общо приемливо решение. И това може да стане именно за заседание на координаторите. Така сме постъпвали и в миналото. Uh, Благодаря ви. Ние, е, зелените, гледаме много положително на предложението направено от ЕНП и от АЛДЕ да се отложи това решение може би да започнем от самото от начало и да намерим решение, основаващо се на консенсус на целия проблем. Ние също така смятаме, че е важно да бъдем прозрачни по разпределението на докладите и как точно ще се направи това. Ние бяхме критично настроени по сделките, които се правеха преди и както се изпомнят колегите, ние изпратихме писмо с молба за открито становище на правната служба на парламента за разпределянето на точки и евентуално за преразпределянето на точки. И това ще бъде в сърцевината на проблема тогава, когато започнем отново да работим по въпроса, ще използваме ли точковата система отново или това наистина е важен проблем. Аз оставям нещата отворени и искам да чуя вашето становище, ако и вие искате това да се реши в пълен състав на комисията или да бъде оставено на координаторите при закрити врата. Но ние смятаме, че този процес трябва да бъде колкото възможно по-открит и прозрачен, защото е много важен. Ние имаме правомощи, ние имаме отговорности пред нашите избиратели нещата да се решат справедливо. Господин Ферейра. Аз също искам да подкрепя направеното току-що предложение, а именно още веднъж да седнем и да обсъдим начина на разпределяне на докладите. Затова си мисля, че не може да има възражения срещу предложението да обсъдим този въпрос тук в комисията. Аз Предложих това, защото видях, че възниква проблем на заседанието на координаторите. Все пак сега смятам, че може да се намери решение. Нека да използваме този формат, формата на координаторите, за да намерим нов начин за разпределение. Не настоявам непременно днес да обсъдим тази точка, можем да я обсъдим и по-нататък. Но смятам, че след всичко, което беше казано току-що, а и след това, което обсъдихме на последното заседание, би трябвало да решим точка 1.1 от препоръките на координаторите да не се приема. Така ще създадем предпоставка за събиране на координаторите и търсене на по-добро решение. Да, всичко това е много реалистично и разумно и се надяваме, че ще можем да вземем решение да отложим тази точка. Другите решения би било а, да помолим секретарията да ни даде възможност за неофициална среща на координаторите. И аз мисля, че ние постигнахме съгласие по принципа. А, аз мисля, че ако продължим по-нататък, ще а, развалим онова, което вече беше постигнато. Ние имаме о, доверие в нашите координатори и можем да им се доверим и сега да постигнат едно общо споразумение. Госпожа Родос. Имам уточняващ въпрос към госпожа Патронидис. Правилно ли разбрах, че решението от 13 юли сега се отменя? Тоест, ще започваме всичко от начало и предстои дискусия между координаторите. Да, моля, отговорете кратко, защото има много желащи за думата. Ще бъда кратка. Благодаря ви, че ми давате възможност да го кажа още по-ясно. Моето предложение е следното. Да отложим гласуването. Имам и второ предложение. По време на в дните до 9 септември да се проведе заседание на координаторите до 19, извинявайте, за да намерим по-общо приемливо решение. Господин Стивенсън, искам само да кажа, че подкрепям това, което каза Парта Хълб Галактер. Ако а, отново откръворим въпроса, ще а, загубим целия ден. Нека да приемем един много разумен а, жест за да може да се преразгледа целият въпрос, отчитайки предложенията на господин Галахър, но секретарията трябва да бъде, да присъства тогава, когато секретарията когато координаторите проведат своето заседание. Аз нямам какво да добавя повече. Искам да кажа само, че предложението на Мария Патрони е много мъдро и че всички би трябвало да се включат и да участват, да се постигне едно разумно съгласие, което да очита представителността на различните групи, естествено да се зачита демократичния принцип и аз мисля, че групите могат да се разберат помежду си. Благодаря на Мария Патрони за много разумното предложение. Председателката, благодаря. Аз не искам да губя време по този въпрос. Искам само да кажа нещо съвсем просто. Предложението на госпожа Патреус е а, групите да действат разумно, което е разумно с оглед на това, което се случи на 13 юли. Аз мисля, че ние разбираме какво правим. Ние поставяме, да подлагаме на риск цялата точкова система, която беше създадена преди две години. Аз мисля, че с, с разумното отношение на координаторите и с помощта на секретарията ще можем да решим този проблем. Не искам да кажа, че би трябвало да подходим към този проблем разумно. Проблема беше онова, което се случи на 13 юли. А това, което не би трябвало да правим, е да поставяме под въпрос онова, по което сме се договорили преди е, две две години. А, колегата каза това, което аз исках да кажа. Опита ми като координатор показва, че от време на време някои групи смятат, че точковата система не им е изгодна в определени моменти че си ответната ситуация е по-важна и това се появява при най-важните доклади, които обсъждаме по време на нашия политическия мандат. И аз мисля, че не става въпрос само за доверието в координаторите, а, а координаторите да възстановят доверието си. Ако точковата система не работи и тя би трябвало да бъде изхвърлена, да се докладва на комисията каква нова система ще бъде приета, за да има справедливост. Доколкото разбирам, точка банковата система беше предвидена, за да се избегне манипулацията при разпределението на доклади. Ако тази точкова система не работи, нека да видим защо не работи и да я оправим. Да се намери консенсус и а, трябва да ни кажете защо точковата система не работи при точно този случай за а, справедливо разпределение на докладите. Господин Ферейра. Госпожо председател, смятам, че е съвсем ясно че всички ние се съгласихме относно това, че някои политически групи са на мнение, че препоръките от последното заседание на координаторите не са приемливи. Затова приветствам, приветствах предложението да се търси друго решение. От друга страна съм съгласен с колегата Галагър защ... с... по отношение на това, че още в Страсбург координаторите трябва да потърсят решение, така че да го внесем на следващото заседание на комисията. С оглед на факта, че последното решение няма 100% подкрепа, не е разумно да отлагаме до безкрай но все пак едно ново обсъждане ще ни доведе до ново решение. Нека сега да констатираме просто, че на заседанието на координаторите е взето неправилно решение. Всички приемат, че решението не е правилно, а, така че не мога да си представя защо отлагаме някаква точка, която просто трябва да отпадне защото ще има бъдещи преговори в кавички на заседанието на координаторите. Повтарям, решението от 13 юли е било неправилно. Това, което трябва да направим днес е да кажем, че това решението на координаторите по точка 1.1 не може да бъде одобрено и че комисията е решила да подкрепи търсенето на друго решение. Мисля, че госпожа Патруйнявич предлагаше точно това. Пак казвам, не е достатъчно просто да отложим гласуването, защото политическите групи всичките са на мнение, че решението не е било правилно. Господин Горбачек и след това и аз ще взема думата като председател. В której Няколко думи и от моя страна по повдигнатия въпрос. Чухме предложение, което е разумно, да оставим нещата така. Следващата седмица може да се проведе заседание на координаторите. Това, което трябва да направим е да се погрижим решението, което ще вземат координаторите, все пак да отразява а, общото мнение. Не искаме да проточваме дискусията. Добре, мисля, че трябва да отложим всякакво решение. Това първо и второ в Страсбург ще организираме неофициална среща на координаторите, която да доведе до ново споразумение между политическите групи. Като по този начин ще отчетем това, което беше казано и ще ви информираме когато нещо, намерим зала, осигурим превод, е, веднага своевременно ще ви уведомим, за да може да се проведе тази среща. Това беше за днес. Благодаря на всички политически групи за опита им да постигнат консенсус тъй като ние искаме да постигнем колкото е възможно по-широк консенсус и така ще процедираме. С това приключваме тази точка. Ние ще преминем, преминем към следващите точки. Първо, въпроса с Марокко. Всъщност те са два въпроса. Точка 6 от дневния ред. El punto es el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos sobre medidas Тя е за споразумението между Европейския съюз и Марокко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на сълскостопански продукти и рибни продукти. Докладчик Рао Ромева и Роеда. Проведохме обсъждане. Господин Пасос представи становището на правната служба. Господин, господин Ромева има думата да представи становището. Благодаря, госпожо председател. Много сме благодарни за това, че по време на лятната вакансия имахме възможност да се възползваме от работата на секретарията и а, имахме осигурен превод, за да приключим текста. Един-два въпроса, които трябваше да бъдат коригирани, бяха коригирани. Надявам се, че всички вие имате доклада в, а, на вашите езици. Това е едно становище по доклад на комисията Инта с едно измерение, което се отнася за ресурсите, за рибните ресурси. Това е едно споразумение с Марокко, което се а, ревизира което се преразглежда. Има някои а, въпроси, които по които има а, споделено общо становище с основния докладчик Жозе Бове, който отговаря в комисията Инта Има някои въпроси, които са конкретни за нашата комисия и аз ще се произнеса по тях. Искам само да ви напомня, че идеята на това споразумение е либерализацията на ресурсите, внасени от Европейския съюз от Марокко. Това са 45, 55%. А, също така и 55% от Марокко. Не толкова количествените показатели са важни, по-скоро съдържанието. Някои от тези разпоредби се отнасят за формата на този внос в Европа от Марокко. Има някои нарешени въпроси, свързани с това как се спазват сроковете и квотите. Редица организации изявиха резерви по отношение на някои проблеми. Има доста съмнения, които все още са неразрешени, тъй като същите условия, които са необходими, би трябвало да бъдат спазени. Що се отнася до продуктите, внасени от Марокко. Така че е ясно, че има сериозни проблеми, които са внасени от различни организации, които са пряко или непряко засегнати. на второ място има някои въпроси, които са по-конкретно свързани с нашата комисия. Има данни, които ясно показват, че съществува една много сериозна ситуация с рибните ресурси в мароканските териториални води. И поне този въпрос заслужава да бъде разгледан. Аз мисля, че би трябвало да работим по това много по-предпазливо преди да приемем новите правила за приемането на продукти от е, рибни ресурси, които са практически изчерпани. Има и други неща, които трябва да се вземат предвид. Например, географското обозначение. Това е, е въпрос с растящо значение. Ние сме го повдигали в миналото. Много е важно потребителя да знае много точно откъде идва продукта, е, който ще консумира. И това е изключително важно и за рибните ресурси. На този етап имаме много трудности за да определим откъде идват тези продукти. Понякога те имат етикети, на които пише само Марокко, но понякога те имат и европейски етикет. Продукти изобщо не идва от Европа и това създава трудности. Не казвам, че това е непременно незаконно, но то е подвеждащо и това може да доведе до проблеми с потребители потребителите, когато те консумират тези продукти. Един друг немаловажен въпрос, който е свързан с други дебати, които провеждаме в момента, е, може би, най-противоречив проблем. Това е свързано с Западна Сахара. Един доста противоречив въпрос. Там има много проблеми е, свързани с ридни предприятия в Марокко. Но има и друго. Ние трябва да решим това противоречие, защото то ще продължава да се проявява и ще става много по-сложно. Просто с една дума трябва да се намери решение на въпроса. Когато парламента поиска, попита комисията дали Западна Сахара ще бъде включена в приложното поле на това споразумение. Комисията много ясно отговори, че ако експорта на продукти от Западна Сахара се ползват от търговски преференции? Отговорът е да. Правната служба също ни даде отговор, че всички економически дейности в Западна Сахара би трябвало да отразяват желанието на населението на Западна Сахара. И ние по... повторихме въпроса си към комисията и ги попитахме дали са се свързали с, с правните е, представители на Западна Сахара. Отговора на комисията беше, че не са направили това и че нямат информация за това как биха могли тези споразумения да бъдат от полза на Западна Сахара и е, как те биха могли да повлияят на местното население. И на трето място, дали споразумението отразява желанията на това население. И така, аз си позволих или всъщност поех отговорност да се консултирам с съответните страни и да ги запитам каква е тяхната позиция и за това как ние бихме могли да постигнем, да получим становище, което да отразява желанията на хората, които са пряко засегнати. Това е текста, който вие имате много буквално а, посочих какви са предложенията на съответните страни. Тук има няколко аспекта които ме навеждат на заключението, че все още има много съмнения и много проблеми, както и много нерешени въпроси. Затова аз предлагам нашата комисия да извези становище по ревизирането на споразумението за свободна търговия с Марокко, което да бъде отхвърлено, тъй като остават много въпроси. И много от въпросите, които би трябвало да бъдат приключени, не са приключени. Нямаме отговор на тези въпроси и не можем да продължим. Така че окончателното ми предложение е, е, е да имаме един документ, в който да се каже, че Европейския парламент е, се отказва, отхвърля това споразумение и ние сме за ревизиране на споразумението за свободна търговия. С, с удоволствие ще изслушам вашите въпроси. Мисля, че трябва да заемем една ясна позиция. Вярно, че това е становище, но то трябва да бъде подробно обсъдено във водещата комисия. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Това е становище по доклад, изготвен от Комисията по търговия. Става въпрос за споразумение с много важно политическо съдържание, а и с доста важно емоционално съдържание. На 22 ноември имаше обмен на становища, е предвиден обмен на становище, всичко трябва да бъде финализирано до края на ноември. Търговското споразумение, споразумението за рибарство са обсъждани по редица поводи, имат си своите плюсове и минуси. Стигна се до стария проблем с територията. Ако се оставя на страна този въпрос, който дори да ни засяга лично, не е в нашия ресор. Принципно, споразумението е приемливо за комисията. Защото Марокко продава продукция и внася продукция. Така и е в Европа има внос и износ. От Европа знаем какви са квотите, Испания бе обект на много критики от е, земеделски организации за увеличаването на квотите, инспекциите, но говорим за споразумение, което може да означава по-строго предлагане на тези правила, по-строг режим, повече инспекции. Що се отнася до ползите, трудно е да се каже дали народа на Западна Сахара ще извлече ползи. Има проблеми. Има проблеми с търговското споразумение, най-вече с стопанската му част. Трудно да се каже къде са произведени стоките. И това е проблем, който трябва да се реши от комисията по търговия. Така ли, че сме на предварителния етап – На този етап е рано да се каже дали ще отхвърлим доклада. Нека първо да чуем аргументите на комисията по търговия, тогава да вземем решение, да видим какво е положението с споразумението. Да видим дали то ще има сериозно отражение върху други споразумения, тъй като има пълен спектър от споразумения в търговската и рибарската сфера – не смятам, че това са въпроси от нашия ресор, макар че наистина те могат и да ни засягат. Следващия оратор. Благодаря. Не смятам, че има разлика между прясна и консервирана риба. На рибните продукти се падат 11 на 100 от общите приходи от износ за Марокко делът е по-голям, отколкото на селското стопанство и 70 на 100 от а, рибната продукция отива до Европейския съюз. Така че този въпрос касае Комисията по рибарство. Споразумението за рибарство е в нашия ресор. Знаем много добре какво е положението свързано с запасите Западна Сахара и така нататък. На предишно заседание зададох въпрос до правната служба а именно каква е позицията на Европейския съюз във връзка с стоките от, Спориско друга окупирана територия, а именно ивицата Газа, Западния брак и голянските възвишения в източен Иерусалим. Тези продукти считат ли се за продукти от Израел? Ще бъдат ли включени в споразумение за свободна търговия с Израел? Отговора, който получих, че всички тези територии не могат да се считат за неразривна част от територията на Израел. Това проистича от съответните резолюции на съвета за сигурност към ООН. Това е отразено и в съобщение за прилагането на споразумението за търгове с Израел, публикувано през 98. Ето защо споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Израел, споразумението за свободна търговия, не касаят тези територии. Госпожа Аштън даде отговори на въпроса дали Западна Сахара трябва да бъде включена в Марокко и следователно и в споразумението с Марокко. Отговорът не е много ясен. Направната служба на парламента заяви, че територията на Западна Сахара по силата на международното право не може да се счита за част от територията на кралство Марокко. И така, мисля, че няма яснота от страна на комисията дали Съюзът счита Западна Сахара за територия, която легитимно се управлява от Марокко или не. Мисля, че за Западна Сахара декларацията трябва да се ще като тази за ивицата газ, за голландските възсвишения във връзка с поразумението с Израел. И така, искам комисията да даде отговор на въпроса, защо има разли... различия в подхода към тези две търговски споразумения. Много интересно е, когато обсъждаме този въпрос в контекста на арабската пролет, недоволство, които се надигнаха там, и за нас даваме се сметка, че желанието на народа не съвпада с желанието на управляващите, на диктаторите. И така, въпросът за желанията на народа на Западна Сахара е от първостепенно значение. Това наистина е така. От Съюза сега се очаква да покаже, че е радетел на, демок... на демократичните ценности – и ние уважаваме всички хора, не само в Западна Сахара, но и в целия свят. Сега светлината на прожектора е насочена към Западна Сахара. И с това споразумение с Марокко не сме сигурни дали те ще извлекат ползи, дали всичко е съобразено с тяхното желание. Точно обратното, има показание, че споразумението не отговаря на тяхното желание. И така комисията как ще обясни тази разлика в подхода спрямо окупираните територии в контекста на Израел и окупираната територия в Западна Сахара в контекста на Марокко. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря преди всичко на нашия докладчик за това проектостановище, е, което включва изключително много разумно поставени въпроси. Трябва да разглеждаме естествено това проекто становище като становище на Комисията по рибарство. Има едно споразумение на Евромед от 2000-та година, в, чието, в чието член 17 е записано, че постепенно трябва да се върви към либерализация на търговията. Ясно е, че има излишък в търговското салдо между Марокко и Европейския съюз. Очевидно е също така, че е необходимо задълбочаване на търговските връзки с Марокко, както Кралство Марокко, така и Европейския съюз желая това. Това, което трябва да се опитаме е да дадем нов тласък на економиката и в двете, и в двата региона. Важно е да насърчим економиката в Марокко, а, и да подкрепим борбата с бедността. Много от въпросите, които се повдигат, се решават и в самия текст на проектостановището. Има обаче и моменти, които не са обсъдени достатъчно изчерпателно. Например, механизмите за контрол на Марокко по отношение на вноса в Европейския съюз. Мисля, че този въпрос трябва да бъде засегнат по-подробно. Що се отнася до самото споразумение, имам да кажа следното. То съдържа някои защитни клаузи, включително и въпроси за здравни мерки по член 7 Споменава се Световната здравна организация като начин за решаване на проблема, което също е разумно. В член 8 от протокола пък е написано, че 3 месеца след влизането в сила на самия протокол трябва да се започнат преговори във връзка с географския происход. И с оглед на перспективата за ново споразумение се засяга и въпросът за Западна Сахара. Мисля, че има писмо от госпожа Ештън, което много ясно описва какво е положението. Това, което ни е необходимо е да се осигури механизъм за контрол. А положението в Западна Сахара е по-особено, което и поражда проблеми, особено е, във връзка с това, че трябва наистина да правим разграничаване между Марокко и Западна Сахара. Трябва добре да обсъдим този въпрос. Изключително важно е също така да не поставяме пречки пред развитието на рибарския сектор. Не бива да забравяме и това. Естествено, че трябва да отчитаме специфичната ситуация на Западна Сахара. Господин Ферера. Благодаря, госпожо председател. Искам да започна с благодарност към докладчика за това проекто становище а, и да подчертая, че той наистина е работил много задълбочено. Искам да обърна внимание на това, че той много подробно а, засяга въпросите на сектора не само в Европа, а и а, запълва една е, ниша, една, една празнота оставена от комисията, занимавайки се с Западна Сахара. И това заслужава специална а, похвала, защото по този начин качеството на а, неговата работа става изключително високо. Това проекто становище се отнася до споразумение, което не е конкретно за рибарския сектор. Ние говорим за споразумение за либерализация на търговията е, и между другото в него се включват и риба и продукти на рибарството. Така че ви връщам към една дискусия тук в нашата комисия, във връзка с доклада на Камет и отраженията на либерализацията на световната търговия във връзка с рибарския сектор. Тогава, ако си спомняме, те стигнахме до така значителен консенсус и казахме, че либерализацията поражда доста а, отрицателни последствия за рибарския сектор. Това искам да кажа. Не бива да забравяме тези отрицателни последствия, защото те не са в унисон с целите и желанията на представителите на сектора. Бяха повдигнати и сега в дискусията доста точки, които и аз имах предвид, няма да ги повтарям, но специално с, във връзка с Западна Сахара говорим за спазване на здравните норми. Тук в тази комисия не веднъж сме говорили, че има известно подобряване в това отношение, но продължава да има проблеми, например по отношение на екологията, по отношение на условията на труда. Тези неща не бива да ги забравяме. Нека да видим дали можем да поискаме, да настояваме за подобряване. И още нещо не бива да забравяме. Околната среда и социалните въпроси и условията на труд. А, споразумението за търговия, което се предвижда, изобщо не се занимава достатъчно с тези въпроси. Отново се връщам на Западна Сахара. За съжаление, комисията се опитва да включи Западна Сахара в това е, споразумение, като игнорира съществуващите проблеми. Но както казаха колегите преди мен, става въпрос не само за Западна Сахара. Става въпрос изобщо за отношенията между Марокко и Европейския съюз не бива да оставяме нещата да бъдат обсъждани другаде но те ни, защото те засягат и нас. Естествено, че могат да бъдат обсъждани и другаде, но и ние трябва да ги обсъдим. Просто не бива да пренебрегваме проблема по подобие на комисията, която се опитва да вмъкне през задната врата Западна Сахара. Тук става въпрос за международно право. Правната служба потвърждава това. Проблемът стои, и още веднъж повтарям, проблемът не е само Западна Сахара. Има и други проблеми във връзка с същото това споразумение. Ето защо смятам, че становището е много основателно, много точно и също смятам, че трябва да се отхвърли споразумението. Благодаря, госпожо председател. а, осъществяваме напредък, макар и бавно. Наистина смятам, че трябва да има протокол, който да постави политическата рамка за осъществяване на споразумението в областта на рибарството, като внимаваме да не се изострят някои териториални конфликти. Всички ние наблюдаваме ситуацията, познаваме проблемите във връзка с а, желанието на Западна Сахара да бъде автономна. А, територията е призната от международната политика. В момента там положението е сложно и няма да решим проблемите в рамките на споразумение е, за риболов. Това, което е неправилно, е да сравняваме Израел, западния брак на река Йордан и голандските възвишения с Западна Сахара. Защото така загубваме общия контекст. Има редица хора, които са, така, търпят последствията от това, което се прави. Комисията по рибарство не е комисия, която да отстранява политически проблеми. Говорим за споразумение в областта на рибарството, което трябва да се спазва в рамките на правилата, договорени по време на преговорите. Това, което е наша задача, е да създадем търговски баланс, търговско равновесие, което да отчита интересите и на двете страни. Сега разбира се, че трябва да видим какво ще е становището и на другите комисии. Да, клауза защитна за сигурност е много добре да има, защото наистина населението на Западна Сахара трябва да извлече полза от такова едно споразумение, а и ние като парламент трябва да имаме единна позиция. А що се отнесе до политическия контекст, госпожа Ештън вече си е казала думата аз също не харесвам 100% позицията на комисията. Тя някак си остана в сянка, изказваше се доста мъгляво. Но положението е това и трябва да се обсъди както трябва. Според мен проблемите не могат да се решат с един замах. И ако и не е правилно, разбира се, да отвръщаме поглед. Трябва да създадем прозрачност, трябва да осигурим гаранции и за двете страни, защото е ясно, че в един бързо променящ се политически контекст е необходимо да има гаранции. Така че както европейската страна, така и Западна Сахара трябва да си обменят достоверна информация и би било добре да осъществим някакъв положителен напредък. В този смисъл подкрепям колегите, които се изказаха в този дух. Тогава давам комисията на а, думата на комисията, генерална дирекция търговия. Благодаря, госпожо председател. Аз имам и колега тук а, от службата за външна дейност, която ще се занимае с. А, териториалните въпроси, но аз от наша страна искам да разгледам търговските аспекти на това споразумение. Трябва да споделя с вас, че бях малко а, объркан от това проекто становище, от някои съображения. През декември миналата година, когато обсъждахме по същество това споразумение, в тази комисия се чуваха главно положителни гласове и повечето хора които вземаха думата, се отнасяха положително си. И когато прочетох аз съображенията и констатациите, единственото нещо, което установих, беше едно объркване относно силната връзка между риболов и е, земеделие в становището и също така относно процента либерализация. Аз мисля, че ако си спомняте, още в 96-та година Европейския съюз даде 100% либерализация като еднократна концесия на Европа, така че от 2000-та година нататък всички продукти от Марокко да могат да бъдат внасяни в Европейския съюз без квоти и без вносно мито чрез ребалансиране постигнахме някои концесии за износ от Европейския съюз към мароканския пазар. Не сме дали нови концесии на мароканските партньори. И както ви информирахме, през декември бяха направени значителни концесии от наша страна през следващите 5 години 91% от европейския експорт може да влиза в мароканския пазар без митно и ще има допълнителни либерализации. В този контекст загрижеността за прилагането на, тари, на тарифни квоти е безпочвен, защото след 10 години ще има либерализиране и за европейските продукти. И следователно а, няма управление на пазара. Същото се отнася и за екологичните проблеми. Тук се говори, че с това либерализиране усложняваме е, сегашната ситуация с изчерпаните ресурси в марокански териториални води това споразумение няма да промени а, по ситуацията. Опасявам се също така, че има и а, проблеми с географското обозначение, което е част от споразумението. Географското обозначение е, е инструмент на политиката за повишаване на качеството. Ние говорим, например, за пар, сирене пармезан а, или дижонска горчица. А, ако имате някакви проблеми относно е, етикетирането и предоставяне на информация за продукта, е, географското обозначение не е точно решението. Имаше също така проблеми с референтните стандарти. Това е отново една стара история помежду ни. Мога да напомня, че има някои стандарти, които по които просто не може да се водят преговори по въпроса за безопасността на храните, ние няма да намалим а, а, стандартите за Европейския съюз, независимо от това колко любезно са формулирани споразуменията. А когато говорим за работната заетост и екологични проблеми, наистина има някои ограничения, които можем можем да наложим на нашите търговски партньори. Това са ограниченията на Световната търговска организация. Не искам да се впускам в негативните страни и ограниченията, които имаме но мога да кажа, че това сътрудничество, което имаме с кралство Марокко, е един добър пример за това как могат да се решат някои трудови и екологични въпроси. Имаме съвместни комитети, имаме специални комитети, в рамките на които може да се установи добро сътрудничество и да се модернизира до известна степен някои аспекти на риболова. Един добър пример от 2009 година Марокко изготви официален план за а, управлението на риболовния сектор. Те участват активно в а, интегрираната морска политика в Средиземноморския регион. Имаме много добро сътрудничество по въпросите на продоволствената безопасност. Имаме, а, про, имаме имаме програми за побратимяване, твининг проекти, екологични проекти и ако акцентирам вниманието си върху риболовните аспекти, аз бих приветствал балансираните търговски условия между Европейския съюз и Мороко. Отчитам, че вие имате проблеми с, с териториалния подход. За това сега ще предам щафетата на колегата от службата за външна дейност. Благодаря, госпожо председател. Аз съм представител на външната служба. Ако ми позволите, ще допълня доклада в връзка с търговското споразумение. Аз искам да се позова на писмото, което госпожа Аштън и трима комисари изпратиха през май с становищата за териториалните води. Аз също искам да се позова на това, което беше казано от нашия генерален секретар през юни пред комисията Инта. Първо, споразумението отговаря на условията и на политиката на Европейския съюз по отношение на Марокко в търговската сфера и тя допълва разпоредбите, които съществуват съществуват от дълго време, които имат една много ясна цел, именно да се либерализира търговията между Марокко и Европейския съюз. От тази гледна точка търговския Търговското споразумение не променя териториалната дефиниция на Марокко и не внася допълнителни елементи към тази гледна точка. Това е едно споразумение, което дава някои търговски облегчения. Въпросът, който беше зададен във връзка с териториалните аспекти, беше обяснен в писмото от май. Ние смятаме, че това споразумение отговаря на международното право в до степента, до която Марокко упражнява известни правомощия върху Западна Сахара и зачита принципите, които се предвиждат във връзка с зачитането на интересите на местното население. Ние имаме уверение от марокканското правителство, че са проведени консултации с менско, местното население, но имаме един инструмент а, и че под комисията ни дава възможност да водим диалог с мароканските власти за да може да се задейства това търговско споразумение. Мароканските власти определено вече са изразили своята готовност да а, предоставят всички данни, които са необходими. Разбира се, комисията и службата за външна дейност са готови да споделят с вас информацията, а, която им е предоставена и да я споделят с вас. Ние смятаме, че всъщност това, което се отнася до териториалните аспекти, не съдържа нови елементи, няма промяна на правната ситуация, така както се отчита тя в, в Европейския съюз. Ако се изключи обаче територията на Западна Сахара от това споразумение, става ясно, че продуктите от региона не могат да се възползват от търговски облегчения. Това ще има е, вреден ефект върху местното население. Това исках да ви кажа във връзка с териториалния аспект. Благодаря. Имате думата, господин Ромеро. Да, благодаря. Имам чувството на дежавю. Това е нещо, което, към което непрекъснато се връщаме, без да можем да постигнем напредък. Отново сме се забатачили в основния проблема, именно, че трябва да спазваме международното право. Тези въпроси бяха повдигани и от колеги, и от комисията. Аз ще се опитам да бъда кратък, тъй като нямаме много време. Първо по въпроса на госпожа Байрея във връзка с това дали териториалния въпрос ни засяга. Да, определено. Не можем да подпишем споразумение или да подкрепяме споразумение, ако то не отговаря на закона. Ние трябва да решим дали то е законно. И именно там аз съм силно не съгласен с анализа, който беше направен от комисията и който фигурира в писмата до Инта. Тук има един основен проблем. Или Марокко трябва да има правомощия да управлява ресурсите в дадена територия, а, върху която няма суверенитет. Има начини по който този въпрос може да се реши. Това не е в правомощията на тази комисия, тъй като се отнася до международното право и международните отношения. Но в сферата на риболова има споразумение, например споразумението между САЩ и Марокко и между Норвегия и Марокко и в тези две търговски споразумения изрично се казва, че се изключва за Западна Сахара, защото се смята, че Марокко няма правомощи да управлява ресурсите от тази е, област. Това е повдигано многократно и все още не разбирам защо това не може да бъде направено. Има прецеденти в сходни е, споразумения за свободна търговия. За това мисля, че е показано, че това може да бъде направено и по този начин да се приключи с тази дискусия и да се спрат всякакви спекулации по въпрос, които не влизат в компетенциите на тази комисия. На второ място, във връзка с гаранциите, които бяха дадени за консултации с засегнатите страни, тук няма много сигурност по този въпрос, защото единствени последните контакти, които имаме, са с правителството на Марокко. И предвид това, аз мисля, че ние изгубваме поглед върху а, истинския проблем. И мисля, че наистина би трябвало да а, а, отчетем становището, да знаем какво е становището на Полисарио. Не знам дали трябва да се включи Алжир в това, тъй като тук става въпрос за отношения между Марокко и Западна Сахара. Ние също така чухме и някои въпроси по същество. Съвсем накратко да коментирам това по въпроса за географското обозначение. Мисля, че от правна гледна точка тук не се опитваме да уточняваме происхода а, и съм сигурен, а, а, а по-скоро трябва да гарантираме, че а, данните върху етикетите са верни. А, мисля, че би било по-добре да се знае откъде идват дадени продукти, за и по здравословни, и по социални причини. Мисля, че тази информация трябва да бъде на разположение на купуващите продукта. Тук не става дума за нещо незаконно, но се повдигат някои въпроси. Друго, което искам да кажа е, че Факта, че има либерализация по силата на това споразумение, може да доведе до подобрение в страната, в която, с, с която се сключва това споразумение. Но може да има и обратен ефект, а именно някои компании, които оперират в Европейския съюз, биха могли да изнесат своята продукция в други страни и да се възползват от е, едни по-свободни режими. И това се случва. Аз не си го измислям. Ние просто трябва да отчитаме това, когато оценяваме е, аргументите за и против. Аз, разбира се, знам, че това не е края на обсъждането. Ще продължа да работи по този въпрос. Ще в тясно сътрудничество с Инта и на 22 декември ще проверим и ще видим, ще докладваме дали има напредък. Благодаря господин Роева Ромева и Роеда, нека да ви кажа, че срока за внасяне на а, изменение е следващия петък по обед ще гласуваме в комисията на 19 септември, а в комисията Инта на 20 декември, така че сега вече може да преминем към следващата точка в дневния ред споразумението за риболов между Европейския съюз и Марокко. Господин Хаглунд е докладчик по тази точка. Това са гордо сходни въпроси. Давам думата на господин Хагланд. Благодаря, госпожо председател. Тези от вас, които имаха възможност да присъстват на заседанието, проведено след закрития врати, преди лятната вакансия, са запознати с това, защо този въпрос е на дневен ред днес, а не преди месеци те са запознати с моето мнение по въпроса. Но тъй като някои от вас може би не са представили на заседанието, ще повторя някои неща, свързани с процеса и ще ви представя накратко моето виждане за споразумението, след като се запознах с доклада с последваща оценка. След оценката. Тези от вас, които са запознати с въпроса, искам да кажа, че повечето членове проявиха голям интерес към темата по няколко повода. От началото на този парламентарен мандат питаме комисията дали тя смята да удължи срока или да предоговори споразумението. Всичко започна в есента на 2009, ако не сме лъжи паметта. Както се спомняте, изведнъж миналата зима трябваше да се реши проблема с поразумението, тъй като срока щеше да изтече. Комисията според мен и според мнозина ни информира, че решава да удължи срока на протокола с една година. От процедурна гледна точка не смятам, че отношението към парламента бе много добро по този въпрос. Не бях много впечатлен от подхода на комисията, както редица от вас чуха през юни или юли. Аз бях назначен за докладчик. Доклада за оценка, основен компонент според мен, и бе извършена оценка на изминалите 4 години. Доклада излезе през декември, но до парламента стигна едва през март, с 3-4 месеца закъснение. И това е след като влезе в сила удължаването на срока. Срока се удължи, както знаете, защото предишното споразумение приключи през февруари тази година. Другия проблем бе, че доклада за оценката бе само на френски. Аз бях назначен като докладчик, за съжаление не говори никакъв френски, език, който ми се ще много да науча, но няма да мога да науча толкова бързо. И така исках да получа доклада на език, на който разбирам, говоря 4, около 4 езика. Но нали, не получих доклад на такъв език. Комисията реши, че документът е поверителен, не е обществено достояние. Освен това, комисията е възложила този доклад след оценката на външен консултант, който е извършил задачата и поради тези причини документа не е бил на разположение на английски и на немски, както си му е реда. Обичайно това доста осложни положението. След това помоли комисията да осигури превод на шведски моя матерен език или на английски, немски, език, който разбирам. Отговорът бе не. След това се свързах с ресорния комисар. Тя се запозна с проблема и лично обеща да бъде решен, така и направи. Бе ми обещано да получа документа сравнително бързо, но ми трябваха три месеца да минат, за да получа английския превод. След няколко обещания трябваше да се свържа лично с комисаря, да направи много неща, за да бъде осигурен в крайна сметка превода, който ми бе обещан. Та това много ме разочарова, начина по който се отнесе комисията към въпроса. Още повече, че след Лисабонски договор парламента играе много важна роля в контекста на подобни споразумения. Нещо, което обягва от погледа на комисията, според мен, когато е решила да удължи срок на споразумението, без да се допита до нас по съответния ред. Та това относно процедурата. След като се запознах с документа за оценката, мога да кажа, че той е доста депресиращ. Мълцина са го чели, аз и още няколко колеги. До завчера само трима се бяха запознали с документа. Ще ви кажа няколко неща, които са полезни да знаете. Цитирам заключителната част на доклада. Резултатите от първия 4 годишен период на споразумението с Марокко са като цяло разочароващи и то доста. Точка. Това не е добро начало за удължаването на протокола. Споразумението допринася за изпълнението на двете основни цели, които трябва да изпълнява – стабилизиране на пазара на Европейския съюз и развиване на рибарството в Марокко. Доклада. Като цяло търсенето на рибарски продукти и селскостопански продукти е около 30 милиона тона, що се отнася до посрещане на търсенето с улов от Марокко. Улова там играе маргинална роля – най-малко казано. Що се отнася до развитието на сектор рибарство в Марокко, според доклада, споразумението не е ефикасно нито за Съюза, нито за Марокко, защото финансовите вноски нямат съществен ефект и защото цената на риболовните възможности не е добра за Европейския съюз. Много малко съотношението полза-разходи, поради ниското използване на риболовните възможности, които са договорени. Цената на споразумението изглежда много висока, що се отнася до реално реализираните риболовни възможности. Оборот е около 30,2 милиона. 0,83 евро възвръщаемост на всяко инвестирано евро. Цифрите са много под е, нивата в други споразумения. Това е край от цитата. Друг цитат по темата от всички споразумения в сила в момента Това поставя най-голямо бреме върху европейския накобатец. Точка. Що се отнася до економическата целесообразност споразумението с Марокко, то е най-лошото от всички двустранни споразумения за рибарство. Точка. И така, като докладчик, прочета не ме изпълва с много хубави чувства. Аз се опитвам да изготви такъв доклад, е, който да гарантира добро разходване на средства на данакоплатеца, добро управление. Да не забравяме, че въпросът е важен от политическа гледна точка в редица отношения. То това е по економическите и стопански проблеми, очертани в доклада. Гледна точка на околната среда, също важен за нас въпрос, бе извършен преглед на запасите на 11 дънни вида в марокански води, 5 са свръхексплуатирани, 4 са изцяло експлуатирани, 2 вида не могат да бъдат използвани достатъчно. Това е според доклада. Това не е добра новина. За съжаление, отражението върху Марокко и гражданите, цитирам, споразумението не допринася за развитието на рибарството в Марокко. Точка. Едва допринася за установяването на секторна политика за риболовните практики. На практика споразумението не отговаря на конкретните нужди на Марокко. Точка. Това са преки цитати. Всичко това ме притеснява, приятели най-ме притеснява факта, че комисията е знаела за това през декември и при все това решава да удължи срока на протокола с една година, което не ми се струва, че е в унисон с принципите на добро управление и целесообразно разходване на средства на накоплатеца. Много от нас смятаха, че ще има проблеми с това споразумение и редица пъти питахме комисията какво смята да направи. И заключението на комисията бе да се удължи срока с една година, срок, който почти изтече заради процедурните проблеми. Заключението в комисията ще е през октомври, едва през февруари бяхме сезирани и с това долу-горе ще изтече и удължение срок. По въпроса за, сахарна, за Западна Сахара, госпожо председател, кой, въпрос, който бе обсъден надълго и на широко при предишното становище на господин Руеда, тук колегите имат различно тълкование по въпроса дали отправна гледна точка споразумението е устойчиво в контекста на Западна Сахара. В доклада за след оценката не се давало по-голяма Както знаем, има инициативи в парламента да мине това споразумение в съда, което би било добре. Правната служба има едно становище, Комисията за търговското споразумение си има своите забележки. Предполагам, че ще чуем сходни с коментари от дипломатическата служба. Така че този е разнобой в становищата в никакъв начин, по никакъв начин не улеснява положението, свързано с поразумението. Това е информацията. Много малко са хубавите новини, за съжаление. Ще ме се да имахме възможност да посетим Марокко, както възнамерявахме. Знаете защо ние отидохме там – Имаше явни проблеми с връзката с Марокко. Може би трябва да попитаме комисията и секретарията. Когато попитахме комисията защо не ги не посетихме Марокко, ни дадоха едно обяснение, от Марокко получих друго обяснение през пролета. Това също ми струва доста странно, отново това разминаване. Ето това е положението, приятели. Искам да чуя какво мислите вие по въпроса. Всеки, който проявява интерес към въпроса, моля да се запознае с доклада, който вече е на разположение на френски и на английски. Предполагам, че повече от колегите говорят тези езици. Интересно четиво е, макар и потискащо. И през октомври ще трябва да вземем решение по въпроса и да продължим нататък. Това от мен. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз не знам финландски. Въпреки всичко се питам дали сте прочели доклада ми. Не съм сигурен. Мисля, че протокола от 20 5 януари 2011 година отговаря напълно на правомощите дадени на съвет. Е, държавите членки подкрепят този протокол. Този, това е, споразумение за партньорство е много важно от гледна точка на търговската дейност. Искам да напомня, че това дава възможност на 10 държави членки да ловят риба в е, марокански води и Марокко е привилегирован партньор, тъй като той е близо до нас във връзка с, с, е, с въпроса, който вие повдигнахте и който беше свързан и с предишния доклад във връзка с политическия проблем с, с е, Западна а, е, Сахара, който е източник на разделението. Аз а, мисля, че вече беше казано, но ще повторя. Но не комисията по риболова ще урежда този въпрос, който от международно правно естество. Той е в сферата на правомощията на международната общност, в най-широки смисъл на думата, на ООН. Аз а, мисля, че а, международната общност не е проявила голяма смелост по отношение на Западна Сахара. Но а, ние смятам, че не можем да направим нищо друго. На второ място, моля да ме извините, казва оратора, освен това, мароканското правителство прие национална стратегия за риболова, която допринесе за създаването на 42 хиляди 000 нови работни места, 21 000 от които са създадени в Южния регион. И също така мога да кажа, че 200 милиона евро са инвестирани в района, което не е малко. Също така има и допълнителни частни инвестиции. Споделям вашето становище ние бихме искали да отидем на място, за да констатираме какво е направено от мароканското правителство и се надявам, че ще можем да отидем и да видим на място, защото става дума за инвестиции. Има, разбира се, мароканци, които а, работят в Западна Сахара, Сахара и мисля, че новия доклад ще може да а, осигури подкрепата на Европейската комисия. Мисля, че няма да има проблеми по това споразумение. То е много добро споразумение за риболов. Е, разбирам, че това е свързано с, европейски пари, но това е едно споразумение, което не създава истински проблеми на съответните страни. Аз мисля, че това може да бъде оставено на компетентните власти. Отново, аз мисля, че а, ние а, а, има, а, че има хора, които са прочели доклада за Марокко и това беше моето становище. Естествено, че е, тази тема е свързана с предходната, която обсъждахме, но все пак този доклад има своите особености. За това, когато говорих по точка 6, не ги изтъкнах. Просто има разлика малка между точка 6 и 7. В момента говорим за протокол за определяне възможностите за риболов и финансово участие в, между Европейския съюз и кралско, кралство Марокко, но тук се включват и територии, т.е. териториални води, които са, меко казано, спорни. Трите аспекта, които нашия колега засегна, са много важни. Той много ясно ги описа, но все пак положението е доста тревожно. Говоря за рибните запаси и ресурси. Значи първото, което трябва да обсъдим е положението, състоянието на рибните ресурси. Аз четох тази част от доклада и мисля, че това е аспект, който сам по себе си трябва дълбоко да ни разтревожи. Втория аспект, економически, естествено, че това не е маловажна тема. Тук не съм съгласен с колегата Кадек, защото ако числата са верни, аз не се съмнявам в това, се оказва необходимо не само да знаем, а и да настояваме а, да се знае, че това е споразумение довело до невероятни загуби за Европейския съюз. Значи, това е споразумение в областта на рибарството, което не може да се сравни с друго. Другите са далеч по-ефективни. Значи от всеки 3 евро сме загубили по едно след направените инвестиции на Европейския съюз. Едва ли е економически оправдано такова нещо. Според мен това е аспект, който си струва да се задълбочи. И на трето място юридическата страна. Не смятам, че разногласието може да се разреши току така. Не можем просто да констатираме, че едни са казали, че това е законно, други са казали не е законно, трети са казали, че това не отговаря на между... международното право. Аз съм сред онези, между впрочем, които смятат, че Западна Сахара не е част от Марокко, поради което Марокко не може да управлява а, рибните запаси на Западна Сахара. Но за да се реши проблемът веднъж за винаги, смятам, че темата трябва да се представи пред Съда на Европейските общности. И просто това е тема, която през следващите дни и месеци ще трябва да ни занимава по-сериозно. Тя е тема, която намира място и в Лисабонския договор където е записано, че Съда на Европейските общности е компетентен да определя дали споразуменията съответстват на договорите на ЕС и на международното право. Така че не можем в е, Комисията по рибно стопанство да обсъждаме въпроси, които не са решени от правна гледна точка. Да, някои казаха, ние не сме компетентни като Комисия по рибарството да решаваме тези неща. Именно за да избегнем такива разногласия, трябва да представим а, е, въпроса, да го внесем за решаване от Съда на Европейския съюз. По този начин бъдещи подобни дебати ще бъдат много по-улеснени, след като вече се произнесе съда. Мисля, че отдавна трябваше да го направи, но нещата сега не могат да се променят. Докладът на господин Хартлунд много ясно, Хаглунд много ясно очертава ситуацията. Но пак повтарям, най-разумно да изчакаме решението на Съда на Европейския съюз, за да можем да вземем и ние своето основателно решение. Господин Стивенс. First of all, благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя Карл Хаглунд за извършената от него работа. Той информира комисията за много неща, които повечето от нас не знаехме. Аз преди бях до много голяма степен за продължаването на това споразумение, за да можем да не а, дадем възможност на марокканското правителство да дава а, права за риболов на хора, които не се грижат изобщо за Западна Сахара, за свръхексплуатирането на рибните запаси, което ще доведе до още по-голямо влушаване на ситуацията. И аз си мислех, че си заслушава ние да внесем още пари на законодателите, за да е, уредим въпроса с Западна Сахара и експлуатацията на риби, на рибните ресурси. Но това, което чувам от господин Хаглунд, търговските е, ресурси са свръхексплуатирани, недостатъчно анализирани и това от економическа гледна точка е едно катастрофално споразумение. Аз съм шокиран от начина по който комисията се отнесла към докладчика. Това наистина не е начина по който да се работи в духа залегнал от, в Лисабонския договор, когато докладчика може да говори с, с комисара за решаване на проблеми, проистичащи от персонал на съвета. Това наистина е скандално. Мисля обаче, че ние си извлякохме една важна полука за междуинституционалните отношения и за бъдещия начин на уреждане на подобни проблеми. Аз съм много разтревожен, след като изслушах доклада. Преди съм казвал на комисия как бяха ангажирани две, два големи фирми, шотландски траулера, които ловят риба в Западна Сахара и те са ангажирали, са наели 600 граждани на Западна Сахара, значи няма, не се поставя въпрос за това, че хората в Западна Сахара се възползват от това, това аз не смятам, че мароканското правителство изобщо го интересува кой ще предостави работните места. А, може би марокканското правителство ще получи парите от Япония, от Китай или от който друг а, лови риба там. И бях наистина шокиран, когато чух доклада на господин Хагланд. И ако комисията търси подкрепа, за да се продължи това а, споразумение за партньорство, те много странно са подходили към този процес. Извинявайте, не чух. Аз също искам да благодаря на докладчика, който излага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 е, но трябва да имаме предвид две неща. И има два вида въпроси. Едните са от краткосрочен, другите от дългосрочен характер. Краткосрочният въпрос е удължаването на срока на действие на споразумението в областта на рибарството. Защото ако се прекратят дейностите в момента, ще има тежки последствия за онези флоти, които се ползват от споразумението, а също времено търпят и сериозни сериозните поражения на економическата криза. Помислете и за населението. Беше повдигнат въпроса за Западна Сахара. Тук не става въпрос за суверенитет, а за териториални води, които подлежат на решение от страна на съд. Комисията също се е занимавала с този въпрос. Има един много така, ясен запис на комисията а, именно 13 декември, доколкото си спомням, а, дойде първата информация и тогава стана ясно, че регионът може да се ползва от допълнителни възможности за трудова заетост. Това е важен проблем. Друг е въпросът за бъдещите перспективи извън удължаването на споразумението. Преди всичко става въпрос да има балансирано, съдържателно споразумение в областта на рибарството. Анализът на ползата и разходите обхваща не само възможностите за риболов. Тук говорим за търговска сдел, търговски сделки. Тук трябва да говорим и за други внасяни продукти. С две думи, споразумение в областта на рибарството ще даде възможност на Европейския съюз да стане играч в областта на рибарството в този регион, допринасяйки за е, развитието на региона и е, подпомагайки устойчивия риболов там. В този смисъл смятам, че споразумението има своята стойност и своите положителни последствия за региона. То е добро както за региона, така и за Европейския съюз. Това са аспекти, които не се обсъждат достатъчно в доклада. Нещо друго ме занимава. Е, аспекта Западна Сахара. Естествено, че трябва да се занимаваме с този въпрос във връзка с споразуменията за риболов. Правилно беше казано и от комисията това, но най-важното е да се направи малко по-глобален анализ. Ние естествено, естествено е добре да бъде заним, сезиран и съда на Европейския съюз, а, но най-разумно е това да е конфликт, който да се разреши в рамките на ООН. Мисля, че така е най-логично и последно. Има много възможности да се решават проблемите, но не бива да се създават все повече и повече проблеми, които биха попречили на ползата на това населението там да извлече полза. Нека да не се опитваме да решаваме малките проблеми чрез създаване на по-големи. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за добрата работа. и за представянето на доклада оценка. Аз се запознах с е, обобщената информация, която е бе само на английски. Няма какво хубаво да се каже за споразумението, от каквато и да е било гледна точка. С това съм напълно съгласен. Нито от гледна точка на е, целесообразно разходване на средства на данъкоплатеца, нито пък от гледна точка на основния въпрос – излишък на запаси. При всяко споразумение за рибарство трябва да се изхожда от този важен основен факт, а именно да има излишък на запаси, които да могат да бъдат ловувани от е, флотата на Европейския съюз. Според оценката, повечето от запаси са почти напълно използвани или свръхизползвани, напълно използвани от местната флота. Риболовните усилия не трябва да се увеличават, трябва да намаляват за някои е, запаси. Тук говоря не само за дъните, за някои пелагични видове. Единственото изключение са сардините в южната част, т.е. Западна Сахара, които не са оползотворени. Скумрията и сафрида с свръхексплуатиране не трябва да се увеличава олова. Има и запаси в южната част, които се поделят с Камбия и други държави, но те не се управляват добре. Знаем, е, е, рибните запаси мигрират и има риск те да се използват повече от необходимото и в Мавритания, в Марокко. Също изхвърлянето улов, уловът на акули и на морски бозайници от пелагични тралове. Това са въпроси, които касаят е, екологични проблеми в контекста на споразуменията. На следващо място дали Марокко има право да продава рибни ресурси, които принадлежат на Западна Сахара. Това е съвсем актуален, важен въпрос. Особено тази година в контекста на събитията в Северна Африка. Разбира се, колега Кадик, Марокко е важен партньор. Това е неоспоримо. Тунис, Египет и Либия, според Съюза, също са много важни партньори. Така се считаше до преди половин година. И така, за кой партньор става дума? в много неловко положение не поставят някои от ангажиментите е, поети от Европейския съюз с тези диктатури. Ние трябва да намерим решение на всички тези проблеми веднъж за винаги. Според мен продължението на господин Ромева е единственото логично. Веднъж за винаги трябва да решим въпроса дали Европейския съюз счита Западна Сахара за част от Марокко. В смисъл, че Марокко може да продава природните и ресурси. Да, мароканските власти дават всякакви гаранции, че всичко това е в полза на Западна Сахара. Но кои са мароканските власти? Тук говорим за мароканския режим. След 6 месеца може би той ще се смени. Положението е доста сложно. И така, напълно съм съгласен с господин Ромева, че Съдът на Европейските общности е мястото, където да се разгледа този въпрос, и да се реши веднъж за винаги. Комисията по рибарство изпитва затруднения с него. Не случайно е така. Рибата също е въпрос на политика. Не можем да се абстрахираме от този факт. Тя осигурява препитание, храна части от демократическия процес, както и всички търговски политики. Така че рибата се съвсем актуална в контекста на всичко това. И така, изцяло подкрепям идеята да се сезира Европейският съд. Искам да изразя своята изненада, че комисията не отговори на зададения от мен въпрос, касаещ разликата между търговските отношения с Израел, западния бряг, голандски възвишения и с западна Сахара. Защо не получих по-подробна информация по въпроса? Благодаря, госпожо председател. Тук се сблъскваме с същия проблем, който обсъждахме преди малко. Искам да благодаря на господин Хаглунд за а, изложението, но но трябва да имаме предвид и друго. А, от мнението на комисията, на нашата комисия става ясно, че не са изяснени всички обстоятелства. Даден е дадено е продължение на срока, за да се допроучат нещата. Но както виждате, положението не е добро. Може би трябва да да, да включим и въпроси, свързани с околната среда, например, когато се сключват споразумения или се продължава валидността им. А що се отнася до споразуменията за асоцииране, Европейският съюз поема а, много повече задължения от такива, които са свързани с а, рибарството. Добре, говорим за Западна Сахара. А, това е проблем, но споразумението трябва да дава възможност и за развитие на такива територии и за създаване на повече работни места. А ако отхвърлим априори обсъждането на всички тези въпроси, можем да причиним отрицателни последствия за региона. Затова нека да използваме подходящия, уместния инф, инструмент. А, а, не бива добре сключените споразумения просто така да бъдат продължавани. Трябва да се мисли за доброто на населението. Сега в конкретния случай е важно да се одобри продължаване на срока, но след като изключ... изслушаме комисията. Председателката, продължението е един въпрос. Трябва да видим дали ще го приемем или не. Но ако отлагаме нещата на практика, годината ще си мине. Така че удължаването на срока на споразумението, според мен, не е нашият голям проблем. То ще се е, одобри. Но по-същественото е, че докладчикът господин Хаглонд критикува изключително остро споразумението, сключено от комисията. Аз поне не съм чела по-критичен доклад по отношение на работа, свършена от комисията. А в доклада има така моменти, които доста ме смущават като се има предвид всичко, което знаем вече за споразумението с Марокко в областта на рибарството, трябва да констатирам, че за мен е най-важно в момента да чуем комисията каква е след бъдещата стратегия, защото срокът изтича на 27 февруари и възможно и да са два или ново споразумение или няма да има споразумение. Ако има ново, добре. Ако няма, трябва да видим какво ще стане и в областта на рибарството. Но ако се стигне до ново споразумение, то трябва да бъде е, сключено по съвсем друг начин, защото с изключение на пелагичния флот, останалите видове риболов е, наистина не са изчерпани е, възможностите. Ние плащаме повече от 300 милиона за тази политика. А

предвижда да бъде осъществявана след е, продължаването срока на действие на споразумението. До сега никой не ни е казал това. Какво да отговорим на хората от рибния сектор? Ще има ли споразумение или няма да има? Ако ще има ново споразумение, а, рибарския сектор има право да знае какво бъдеще го чака, защото хората се препитават от този сектор създават работни места и така нататък. Не можем да зависим изцяло от комисията. Трябва предварително да се знае какво се предвижда, каква стратегия. Ето това е решаващият въпрос. И освен това има един институционален аспект. Господин Хаглон, Хаглон също го спомена. Обменът на информация до сега с комисията не сме могли да намерим решение на въпроса с така наречените поверителни сведения. И не защото парламента не е положил услуг, услуг, е, усилия и не защото комисарят не ни предоставя достатъчно информация, но подобно беше положението и с от е, доклада за оценка за Гренландия. Секретариатът, например, ми каза, че господин Бузек получил в парламента писмо от комисаря Чешкови, е, Шевкович, който отговаря за тези въпроси, и в а, това писмо пишало, че от сега нататък по силата на рамковото споразумение между институциите, член на нашата комисия няма право да присъства на двустранни преговори за сключване на споразумение. Мисля, че много сериозно трябва да проучим този въпрос. А, сега трябва а, наистина да изнудим комисията, да започнем да я притискаме. Не е приемливо да правим крачки назад. Работата ни е да напредваме. Така че на следващото заседание на координаторите трябва да обсъдим сериозно този въпрос. Пак казвам, господин Шефкович е изпратил писмо на председателя на този парламент, в което пише черно на бяло, че няма да има депутати, наблюдатели на двустранни преговори. Мисля, че това е недопустимо. Това е изнудване и трябва да му отвърнем с изнудване. Благодаря, госпожо председател. Не ме видяхте, че вдигам ръка, но пък за това ме улеснихте, защото сега пък няма нужда да повтарям нещата. Почти всичко, което чух, мога да го подкрепя с две ръце. За това благодаря и аз на господин Хаглунд. Много ви благодаря, че още веднъж подчертахте, че споразумението трябва да дава полза за всички страни, а в този случай това съвсем не е така. Не искам да повтарям. Само а, да вземем темата за свръхулова, за свръхексплуатацията, отделно от другите теми, виждаме колко е голям проблема. Предлагам следното. Дайте да помислим дали добрият опит с Мавритания, помните тогавашната резолюция, дайте да помислим дали не можем да повторим този опит. Още от сега да кажем е, дали искаме да има бъдещо споразумение и какво искаме да се запише това споразумение, при какви условия ние ще приемем такова споразумение. Мисля, че е доста разумно веднага да се захванем за работа в а, това отношение, защото загубихме достатъчно време. А, през изминалите месеци непрекъснато настоявахме да получим някакъв а, използваем информационен материал. Ето сега господин Хаглон казва, че страшно много въпроси са останали нерешени Смятам, че господин Хаглунд много добре се е справил с работата си и много правилно констатира, че не можем да одобрим споразумението такова каквото е в момента. Можем обаче да се погрижим то да бъде променено чрез резолюция до тогава. Говоря от лично име, а не от името на работната ми група, но просто смятам, че това е разумен път. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Аз искам да направя някои уточнения във връзка с това, което беше обсъждано тази сутрин. Първо искам да кажа, че това, което се говореше за процедурата, вие трябва да си спомните, че процедурата се зачита в това споразумение. Е, говорим за един усилен ритъм, протокола е, трябва да зачита правата на всички институции във връзка с бележките, които бяха направени във връзка с доклада за оценка. Искам да уточня, че този доклад е един работен документ, който се изготвя на един от езиците на е, Европейския съюз. Това не е официален доклад и мисля, че е добре да се има предвид този елемент. Вярно е, че може би закъсняхме с предоставянето на превод на английски. Е, по принцип тези доклади не се превеждат предвид предвид статута на тези доклади и ние просто по изключение приехме да го преведем, тъй като това не беше задължително това е един жест, който ние направихме, за да може да се изготви превод. Винаги има някакъв технологичен период за извършване на преводи. Това е един доклад, който не ангажира Европейската комисия. Той ни помага за подготвянето на преговорите, но това в никакъв случай не представлява становище на комисията и това трябва да се има предвид. По въпроса за економическата економическия баланс на този е, доклад. Е, това е едно споразумение, което не е толкова интересен за Европейския съюз от финансова гледна точка в сравнение с други споразумения. Това е едно сложно и конкретно споразумение. То включва 6 категории. Ние осъзнаваме, че две от тези е, категории са недостатъчно използвани. Това са категориите, които не са напълно използвани или не са използвани изобщо. Случая е както преди, нямаме правомощия да действаме и тук се повдигат и економически аспекти. По научните аспекти, да, наистина има едно задълбочаване на на научните данни. Това е необходимо. Разбираме, че има някои съмнения а, относно задълбочеността на научните изследвания. Ние предвиждаме това да бъде усъвършенствано. Искам да ви кажа, че сме решили да а, свикаме един съвместен научен комитет с а, а, мароканските власти с оглед запазването на рибните ресурси в региона през октомври. И също така вие говорихте за приноса на мароканския риболов. Ние получихме елементи, информация от Марокко, които предоставихме в синтезиран вид на Европейския парламент с цел постигането на полза за региона. И също така е, имаше едно техническо споразумение с е, марокканските власти, с е, властите във връзка с модернизирането на флот, това е много важно от гледна точка на опасването на околната страна, също така с управлението на пристанищата, отношенията с професионалните организации. Тоест, предприели сме редица дейности, които са финансирани и които ще продължаваме да проследяваме. Има и общи обсъждания, които ще се проведат по определени видове риболов ще се обсъди проблема за западна Сахара. Тук става въпрос за дни неголеми количества ловена риба. Искам да кажа нещо по това, като беше казано от външната служба за териториал... териториалния обхват на споразумението. Това споразумение отговаря на международното право и то а, а, ние сме включили един член, който е нов, който е основен за този протокол, е, това е, е член 6.4. Е, ние получихме съгласието на мароканската страна да фигурира един такъв член в едно споразумение един месец преди изтичането на протокола. Това ще се отнася за економическите и социалните аспекти в това споразумение и географското а, обозначение и разпространение. Това е много важно, тъй като това е едно средство, едно юридическо средство, което ни дава възможност да сме сигурни, че този доклад ще отрази а, адекватно тази територия под марокканска администрация. Това са данните, които искам да ви кажа. Вие говорихте за стратегията след 27 февруари, но аз нямам правомощие да говоря по този въпрос пред вас. Необходимо е все още да се проведат обсъждания и да се обмисли въпроса в комисията относно бъдещето действието на този протокол, а по другите въпроси, които бяха повдигнати. За съжаление, госпожа Лювен, Лювен и сравнението с Израел и Газа, аз не се чувствам компетентен да реагирам и да отговоря на този въпрос. Благодаря ви. Señor Haglund. Господин Хаглунд. Благодаря, госпожо председател. Първо, а, искам да забравя, нещо да кажа, което съм забравил да кажа. Искам да благодаря на комисията за така наречения жест, за да се преведе доклада. Аз разбирам, че комисията може да е, цитира редица формални причини за това какво е станало, но това не променя политическата реалност, че въпросът беше, по въпроса се работи много зле Във връзка с, с помощта и дискусията. Искам да ви благодаря. Ние обсъдихме този сложен въпрос от няколко аспекта. Позволете ми да кажа на колегата Каде, които говориха за Марокко като важен партньор. Това е нещо, което трябва да оценим заедно. Да, съгласен съм, че Марокко е важен партньор, може би и за цели Европейски съюз, може би за някои държави членки. И това прави въпроса важен и деликатен, но не променя фактите в доклада за оценка. И трябва да а, кажа, че вярно е, че редица държави подкрепят това споразумение, но те го правят по политически, а не по рационални причини и точно това се анализира в доклада за оценка. В първоначалното си представяне днес не съм давал а, а, тълкования, а просто давам цитати от доклада за оценка, така че искам наистина да подчертая, че просто са цитирани а, голи факти, не много колеги а, са чели доклада, но онези, които се съмняват за нещо, моля прочетете доклада. Секретарията ще ви предостави екземпляри. Моля прочетете доклада, но както каза а, Кармен, а, а, доклада не е приятен, но той просто трябва да се прочете те, тук не става дума за мои идеи и не ви давам информация втора ръка. А в доклада се съдържат голите факти. Що се отнася до а, друг въпрос, аз лично съм убеден, че информацията от колегата Стивенсън е, и на базата на много плодотворните дискусии с мароканските власти. Трябва да кажа, че с мароканските власти успявахме да общуваме е, и да обсъждаме много по-плодотворно, отколкото с комисията. Това трябва да се посочи и това трябва да се има предвид. Но мисля, че информацията, с която разполагам, доказва, че разбира Разбира се, това споразумение създава работни места и економическа дейност в Западна Сахара. Доклада за оценка не посочва съвсем точно как в Комисията се работи по прилагането на протокола във връзка с доклада от отрасъла. Доклада за оценка посочва много ясно, че доклада от, че подкрепата от сектора не е достатъчно оползотворена. Ако си спомням правилно, само 21 милиона от 54 милиона, които са предвидени да бъдат вложени в отрасъла са използвани, т.е. по-малко от половината. Добре, че има напредък. Направи ми много силно впечатление начина по който Марокко подобри своя риболов, но това впечатляващо подобрение не, не се е случило в резултат на споразумението с Европейския съюз, се дължи на стратегията, използвана от самите марокани гаранция. Стратегията играе много малка роля съгласно доклада за оценка. И накрая, отново за Западна Сахара, аз мисля, че от политическа гледна точка би било мъдро да се осъзнае, че Марокко има положително влияние върху Западна Сахара, но има и един политически аспект относно това дали споразумението е а, уместно от правна гледна точка. На мен не ми харесва този дебат, който непрекъснато провеждаме по тези въпроси. Може би би трябвало тези неща да бъдат разграничени. И накрая, госпожо председател, както казах, колеги, моля, прочетете доклада за оценка. Това е едно полезно четиво и за мен ще бъде много полезно да получа вашите становища, а през октомври ще гласуваме по доклада, ще трябва да постигнем едно споразумение. И накрая, когато говорим за бъдещата стратегия, както каза госпожа Фрага, за сега, за съжаление, нищо не мога да кажа това. Представителя на комисията няма правомощие да говори по този въпрос. Аз не бях в състояние да разбера какво възнамерява да направи комисията по този въпрос е, е, ние от една година питаме комисията за това, получаваме различни отговори и се опасявам, че може да се сблъскаме със същия сценарий, ако нещата продължават така. И съжалявам, комисията не е особено впечатляваща. Благодаря, господин Хаглонд. Сега искам да ви информирам за графика. Проектотекстът ще бъде обсъден на октомврийското заседание, гласуването в комисията на 22 ноември и след това в пленарна зала на, а, през декември. С това приключваме с тази точка от дневния ред. Осма вече отпадна. Точка 9. Разни. разни въпроси. Това е всъщност графика на заседанията за следващата година. Получили сте проекта. Няма някакви възражения срещу графика, затова считаме текста за прият. Точка 10 вече я обсъдихме. Няма друго по точка разни или все пак има? Може би някой желая да повдигне въпрос. Очевидно не. Следващото ни заседание е на 19 септември тук в Брюксел от 3 часа след обед. Закривам заседание.